помоля да ми дадете думата. Искането ми е на път за вас. Няма никакъв проблем, госпожо Дойл, ще бъдете изслушана. Сега преминаваме към обясненията на ВОД. По доклада Белдер, господин Фатуцо, една минута, напомням ви.